to avoid the criticism of Sir Robert, we would start only with the... Нека да започнем. Е, закъсняваме само с 10 минути, което е напредък. И е, ще се постараем и още по-добре да се справим. Започнем с първата точка от заседанието днес след обед по препоръка към съвета, комисията и службата за външна дейност за преговорите за споразумение за стратегическо партньорство Европейски съюз Канада. По... Искам да поканя сега госпожа Егле да вземе думата и да ни представя доклада. Заповядайте, госпожа Егле. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми докладчици в Сянка, уважаеми сътрудници, които ми помогнахте в изготвянето на доклада, трябва да кажа, че до момента работя в добро сътрудничество с докладчиците в Сянка, с сътрудниците и с колегите от делегацията за Канада. Освен това, искам да благодаря изрично и на секретарията на политическите групи и на външната служба. Тя много ме подкрепи в моята работа. Мога само да кажа, че това беше чудесно сътрудничество с външната служба. От моя гледна точка това сътрудничество е много важно, ако искаме да доведем начинанията си до успешен край. Канада е много важен, важен партньор за Европейския съюз в политически, от политически аспект и от економическа гледна точка. за едни добри стратегически връзки между Европейския съюз и Канада е необходима добра правна рамка в момента. Именно с тази цел изготвяме едно споразумение. Е, <clears throat> основното споразумение е от 76-та година това е доста старо споразумение, което в момента всъщност ние адаптираме, модернизираме и преработваме. Обедена съм, че това споразумение е важно за едни по-интензивни отношения между двете страни. Това споразумение може да влезе в сила само единствено, ако <clears throat> ние като Европейски парламент одобрим споразумението. Ето защо аз искам на време да запозная моите колеги с споразумението и да го представя в пленарна зала. Според мен е много важно да спечели мнозинство с споразумението. Ние се застъпваме за един общ подход – Ние черпим опит от споразуменията с партньорство. Съвсем съзнателно аз в моя доклад съм избрала една много строга линия – тъй като преговорите имат нужда от една солидна база, база на която ще стъпят и по-нататъчните преговори с развитите економ... с страни с развити економики и развиващи се економики. Това споразумение е важно и за парламента. В него парламента трябва да види отразени своите приоритети. Съвсем съзнателно съм оставила някои формулировки по-общи. Те са обаче те не са обаче обтекаеми и нямат формата на коледен списък с желание. Ще се спре на един въпрос. По-специално, това е споразумението за визите. Знаете, може би, че Канада изисква визи за румънски, български и чех, чешки граждани. Това е непрекъснато обсъждана тема. Трябва да се споразумеем как да, как, с каква позиция да излезем по този въпрос. И още две неща са важни. Но за мен най-важно е да подкрепим с мнозинство това споразумение. Това си пожелавам. С това желание се обръщам и към моите сътрудници и докладчици в Сянка. Нека на време обсъдим всичките предложения за изменение, нека се обединим около една обща линия, за да имаме в крайна сметка един добър резултат. Срокът за изменения е 18 септември, второто обсъждане ще е на 10 октомври, гласуването в АФЕЧ ще е на 14 ноември, а в пленарна зала докладът ще бъде представен вероятно през декември. Благодаря, господин председател. Сега искам да помоля докладчиците в сянка и колегите, които искат да се изкажат, моля ги за подкрепа от една страна, но също така ги моля за продуктивна дискусия. Благодаря ви. Благодаря, господин Монтанто, моля. Thank you very much. Um, I will try and be as brief as... Благодаря, ще се опитам възможно най-кратко. Първо, както посочи докладчикът, Всъщност съществуват две е, паралелни споразумения за свободна търговия и за стратегическо партньорство. Те са важни за нас, защото така ние оформяме нашите отношения между Европейския съюз и Канада. И искам да е, направя следните коментари. Два. Първо, нещо, което според мен е много важно – когато изготвяме споразумение между Европейският съюз и Канада, всички е, страни членки в Европейския съюз трябва да бъдат е, е, поставени на равна нога, което означава, че проблема с автоматичното отменяне на визовия режим за повечето граждани от повечето страни с обаче изключенията на България, Румъния и Чехия, това е, е нещо, което според нас е изключително важно. Тоест да се разгледа този въпрос. И призовавам а, за подкрепа от всички партии и от всички национални делегации. Нека да бъдем абсолютно солидарни по този въпрос. Не е, е справедливо да сключваме споразумение за стратегическо партньорство и да оставяме тези три страни в положението, в което се намират. Освен ако няма е, ясни, неоспорими е, индикации или повече от индикации че ще бъдат предприяти стъпки да се преодолее тази аномалия, защото това е точно аномалия. Второ, разговарях с представители от мисията на Канада в Брюксел по този въпрос. Става дума за формулировката демокрация, човешки права, законова държава. Канадските ни партньори казват. Е, смятам, че е редно да представим тяхната гледна точка, дори да не сме съгласни. Те е, казват, че не е, е правилно, когато става дума за Канада, която е една напълно развита демокрация, да се отнасяме към нея така, сякаш тя не е напълно развита демокрация. Нашият отговор винаги е бил, че би било и би изглеждало е, дискриминаторна практика, ако ние използваме различни формулировки за различните държави. Естествено, ние следва да сме наясно и признаваме, че не всички страни е, имат демократични процеси на едно и също ниво. Но от гледна точка на Канада, когато поне обсъждахме с тях този въпрос, те е, показаха достатъчно ясно, че не са готови да приемат подобна формулировка. Защото според тях тази формулировка хвърля сянка, съмнение върху демократичните им постижения. От наша гледна точка, като представители на Европейският парламент, за нас е твърде трудно да се отклоним от е, стандартната нормална формулировка, която използваме в споразуменията за стратегическо партньорство. Тоест от нас се иска да се отклоним от стандартната практика и да не третираме Канада по начина по който се отнасяме с всички други страни, които, вярно, може да нямат толкова развита демокрация. Благодаря. Госпожа Вебер, моля. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за работата и за усилията и да кажа, че определено считам, че отношенията между ЕС и Канада винаги са били добри и следва да останат такива. Канада е не само наш традиционен партньор, но и много мощна демокрация, с която имаме обща култура, еднакви принципи и ценности – и е напълно нормално в края на кращата нашите отношения да продължат в същия дух. Няколко коментара. Действително, един е, момент, който е по-деликатен, е, е начинът по който канадските власти се отнасят към граждани от Румъния, България и Чешката република. За тях все още е необходима виза за да влязат в Канада и ще подам изменения в такъв смисъл. По всяка вероятност ще е, се консултирам с колегите, евентуално да излезем с общо, споразуме... с общо изменение по този въпрос. Същевременно времено като имаме предвид споразумението за стратегическо партньорство и споразумението за економическото и търговско споразумение от друга страна, може би би следвало е, малко повече да разглеждаме нещата от правна гледна точка. Ние се занимаваме стратегическото партньорство, комисията Инта с другото. Е, от правна гледна точка аз се опитвам да разбера как ще е възможно да се формулират условия в споразумението за стратегическо партньорство, които да водят до е, замразяване на другото споразумение. Според мен това просто не е възможно. Трябва всички условия да си се съдържат в конкретното споразумение. Смятам, че трябва да поясним този въпрос. Аз ще подам изменения в такъв смисъл. Клаузата за човешките права и е, този подход, който е, търсим е, за споразумението за стратегическо партньорство. Смятам, че ние трябва да бъдем последователни да се опираме на принципите на Европейския съюз. И безспорно да подкрепяме е, подхода на Европейския съюз, но също така и да бъдем справедливи, е, честни по отношение на формулировките, когато налагаме подобни клаузи. Не е нужно да е, прокарваме пътя сега с това споразумение, има и много други споразумения и е, точно Канада не поставя проблеми с спазването на човешките права. Ще подам изменение, което много внимателно ще се е, съсредоточи върху формулировката, която ще приемем. Госпожа Суисаос или Suika. Ja želim pozdraviti napore koje аз приветствам усилията, които всички ние положихме, за да оформим резолюцията, а и да подобрим отношенията между Европейският съюз и Канада. Аз съм нов член на Европейския парламент от Харватска. Член съм на делегацията за отношения между Европейския съюз и Канада. И мога да кажа, че съм благодаря на Бога за това, че толкова много мои съграждани намериха подслони работа в Канада. Те нямат нужда от виза за това. Но не съм съгласна с това, че има все още страни членки на Европейския съюз и граждани на Европейския съюз, които трябва да имат виза. Разглеждаме две споразумения в момента за стратегическо партньорство, за економическо и търгов... търговско партньорство. Те трябва да бъдат хармонизирани. Естествено, всички страни и членки трябва да бъдат третирани равнопоставено по, по отношение на визите не мисля, че трябва да има първостепенни и второстепенни страни в това отношение. В речта за състоянието на Съюза и последващото дискусия казах, че ние трябва да споделяме и ние споделяме общи ценности и съответно да се отнасяме към всички страни по един и същи начин, да няма разделение на северни и южни страни, да няма раз, Шенген, разделение по линията на Шенген или между бедни и богати страни. Затова за мен а, тази демискриминация аномалия, не бива да бъде допускана. И а, така е, нивото на демокрация не е едно и също във всички страни. Економическата ни развитие не е едно и също, но целта е критериите да бъдат хармонизирани и аз заставам именно за това. Ще подкрепя измененията, които ще подаде докладчикът за освобождаване от изискванията за виза на България, Чехия и Румъния. Благодаря, сър Робърт. Благодаря. Аз бях малко чуден от е, изказването на господин Монталто, който засегна въпроса за езика. Според мен, аз съм съгласен с него напълно. Е, естествено, е, демокрация е Канада, така е, но формулировката. Ако формулировката е такава, че не допуска вариации, защото има вариации, то тогава те трябва да си остане такава. В крайна сметка става дума само за формулировка, но тя буди загриженост у канадците. Еми в такъв случай би трябвало да сме достатъчно гъвкави, за да променим формулировката, така че Канада да я приеме. Не виждам проблема, не виждам в какво се състои проблем. Добре, господин Петърле, моля. Господин председател, благодаря. Става дума за докладчик по отношение на рамковото споразумение и там възникват е, подобни въпроси, за които говори госпожа Вебер. Така че аз е, и пожелавам е, много успех с това изменение. Мисля, общия подход, който всички ние разбираме, може да не събуди симпатия сред нашите партньори, дори да събуди недоразумение. Аз мисля, че е, трябва да проявим достатъчно чувствителност по отношение на тяхната чувствителност, ако мога така да се изразя. Аз е, се зарадвах на това, че ние тук е, наистина имаме нужда от е, консистентен подход. И още нещо. И в този случай говорим за трети страни. Тази терминология отдавна ми пречи и аз по-скоро бих говорил за други държави вместо за трети страни. Защото в тази категория на третите страни могат да попаднат и държави, на които подобна категоризация не им харесва. Така че аз бих предложил тук да променим понятието. Госпожа Егле. Excuse me. Excuse Извинявайте, господин Танок. Извинявайте, закъснях малко, но искам да подкрепя сър Робърт Аткинс. Моята <clears throat> група ще представи някои изменения именно по този въпрос, защото няма универсално решение. И тук става въпрос именно за демокрациите, за развитите демокрации и за други формулировки, които си имаме. В крайна сметка не сме арбитри да казваме ние какво е демокрация. Получава се намека, че някои от страните са недемократични. В такъв случай ще загубим партньори като Канада. Това било трагедия не само за, в търговско отношение, а и в друго отношение. И хора, които са скептични към това дали да останат в Европейския съюз или не, така че за нас би било много продуктивно за британския дебат да видим и да кажем, че Канада и други страни от британската общност сключват партньорства с Европейския съюз. И така, нека сме гъвкави достатъчно и да не прилагаме универсални формулировки, защото това би могло да има непредвидими последици. А сега госпожа Егле. Госпожа Егле, аз искам за всички, които не бяха тук в началото и не са чули моето изложение, да кажа, и то много ясно, че съм открита за коментари от всякакъв характер, но много ви моля, накрая да имаме една обща основа, която да прилагаме не само по отношение на Канада. Чувстваме днес, това е първия дебат и ние ще продължим този дебат, ще включим и други държави, с които сключваме търговски споразумения, така че е, ще трябва да имаме една добра е, изходна база. Още веднъж апелирам, бъдете много внимателни и си помислете много внимателно е, доколко можем да проявим откритост и е, къде трябва да се сложи точка на тази открита позиция. Аз е, искам от сега да помоля да не се говори за арогантност, когато става дума за това, че нашите универсални ценности и общия подход, който прилагаме, може да развие някакво арогантно действие по отношение на други страни. Аз не мисля, че това е целесообразно да се използва като израз. Мисля, че това е основата, това е базата, от която сме изхождали при други търговски споразумения, например с страни от Юго-Источна Азия и с други страни. Така че ние и спрямо другите трябва да проявяваме известна доза честност. Това, което не желая, е да решаваме нещо, е, което да постави под въпрос търговски споразумения, например споразумението СИТА. Това не трябва да допускаме. Ние обаче трябва да водим интензивни дискусии тук, поради което аз помолих за това по-ранно разискване, тъй като ми беше ясно какво ще се случи. Аз познавам Канада от 2009 година много добре всички колеги, които направиха коментари по визовото споразумение, на тях мога да кажа, че през последните години Канада е, постигна напредък по този проблем. Е, разбира се, няма окончателен е, резултат, но Канада положи усилия. Разбира се, че в Канада е, има зачитане на човешките права, както е във всяка демокрация и тогава си задавам въпроса защо да не подпишем това споразумение. Ние не искаме нещо повече. Когато Канада каже, че е, ние спазваме същите ценности, както вие в Европейския съюз, като например е, правата на човека и така нататък, тогава аз бих казала какъв е проблема за подписване на споразумението. Господин председател, приключвам. Искам да помоля всички тук да бъдем много внимателни, много подробно, много интензивно да се занимаем с тази тема и да си помислим много добре как да формулираме измененията и още веднъж моля настоятелно, още веднъж да разговаряме по тази тема и да очертаем една обща линия за бъдещето, господин Ле Това всеки път ни създава трудности и ние не сме честни, а аз не искам да бъдем такива. Искам ясна основа за бъдещето. Благодаря. Благодаря. Благодаря. Сега ще помолим колегата Хебърт Ройл, който е председател на Междупарламентарната комисия за отношения с Корея, да ни разкаже за визитата си в Северна Корея през юли. А, виждам, че се е върнал и е пълен с енергия. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз ще говоря накратко за нашето пътуване от 15 до 17 юли. Подробното описание е включено в доклада, всеки може да го почете и ако колегите от Комисията по външни работи искат допълнителна информация, колегите, които участваха в тази делегация, са на тяхно разположение. Седем колеги посетиха тази страна. Имаше малък проблем при пътуването. Ние Искахме да посетим Северна и Южна Корея, както обикновено е, става, обаче някои технически причини е, ни оставиха много дълго в Северна Корея и фактически имахме много малко време за Южна Корея. В началото това създаде малко проблеми, защото южнокорейските партньори естествено бяха малко обезпокоени, че им отделяме толкова малко време но а, чрез а, телефонни разговори и а, други целенасочени разговори нещата бяха изяснени. Това пътуване беше интересно, защото за първи път от 2011 година отново делегация на високо равнище от Европейския съюз посети Северна Корея и то в един период, в който Северна Корея преживя бурни политически времена. И когато ние бяхме там, това още си е, се чувстваше, чувстваше се напрегнатата ситуация. Е, ставаше дума, знаете, за е, заплахи, за ядрен удар от Северна Корея, прекъсване на сътрудничеството, затваряне на индустриалния комплекс Кесон и е, други неща. Ние по принцип Искахме да започнем а, разговори, да проправим пътеки към такива разговори. Ние по време на разговорите, които бяха проведени и които както в Южна, така и в Северна Корея се състояха на много високо равнище. В Северна Корея Корея с групата за приятелство от Върховното народно събрание, заместник председателя на това Върховно събрание, също така други високопоставени личности, а и среща с агенции на ООН и НПО в Пхенян. Всъщност това бяха официални разговори, които непрекъснато избаждаха на дневен ред различни модели на аргументиране. Ние установихме, че ядрените програми пак станаха предпоставка за разговорите, също така економическият ангажимент отвън, по-специално снемането на бойкота предполага е, е, известна промяна в економиката на Северна Корея. Е, те до някъде обвиниха другите страни за това положение. Сега, е, тези ритуали, за съжаление, няма да ни доведат до напредък, също и хората в Северна Корея. тези хора не живеят особено добре, ако мога да се изразя така предпазливо. Например, жилищната ситуация там, е, имам предвид за обикновените хора в Северна Корея, за разлика от обществените сгради, които е, наистина са впечатляващи, но в така структурирани държавни системи това не е известно, че е така. В началото на пътуването имаше разговор в Пекин с представители на Китай, с посланика Вадо Вай. Е, ставаше дума за разговор е, е, в който участваха 6 страни и стана ясно, че китайската страна разглежда нещата малко по-диференцирано, отколкото преди. Това беше интересно най-вече за колегите, които идват за първи път. Те видяха, че тук оценките малко са се променили. Имаше известно объркване по отношение на това, което прави Северна Корея. И на едно място беше подчертано е, как точно мисли Запада. Много интересни бяха разговорите с представителите на Северна Корея. Както казах, тези разговори бяха до някъде ритуални, но беше особено интересен разговора с неправителствените организации, който се получи по случайност и когато е, се срещнахме в представителството на ООН, научихме не само какви различни проекти се правят и с какъв резултат, но видяхме също, че тези международни проекти наистина имат ефект и всички, които са участвали в тях, имат един проблем и един въпрос. Важно е да го споделя с вас. Първо, поради санкциите, естествено възниква ситуация, че е, организациите за помощ имат е, трудност да трансферират финансовите средства. Е, те не могат да достигнат до средствата си, трябва да получават средства от Китай, от тамошните банки, поради което тяхната работа се затруднява изключително. Това е много неприятно защото това не беше смисъла на санкциите. Тези проекти, които те е, осъществяват, това беше втората информация, наистина имат много интересен ефект в Северна Корея. Имахме възможност да се запознаем на място с европейски проект и е, както навсякъде може да се види, подобни проекти първо с добра база за контакти, след това премахват вражеското отношение и трето сближават хората. И настоятелната молба на всички тези организации беше да си помислим в Европа дали това, което правите до момента е достатъчно, дали не може да се направи нещо повече. Например, дали не трябва да се концентрираме върху храните, върху селското стопанство или пък върху образованието или здравеопазването, да си помислим помислим дали европейски проекти там няма да бъдат полезни, защото съвсем банално мога да кажа, че всеки европеец, който е в страната и който работи по проект, получава контакти. Гражданите на Северна Корея също имат възможност за контакти. Те научават каква е истината, научават, че не всички вражески картини са верни и това дава възможност за промяна на вражеските им настроения. Аз е, казах, че е, трябва да насочим, може би, повече вниманието си върху такива проекти. Може би е, е добре да правим предложения да се срещаме с севернокорейци и извън Северна Корея. Всичко това се мисли в дълъг период, няма да стане бързо. Ситуацията с снабдяването с храни е лоша. По много оценки тя дори става по-лоша и по тази причина аз мисля, че за нас е важно да е, окажем помощ точно тук. В Южна Корея, където бяхме много за кратко, е, сега ще бъда по-кратък, тъй като програмата беше много голяма. Срещнахме се с е, външния министр, срещнахме се също с колегите от Националното събрание. Първата констатация беше, че е, пътуването беше не само перфектно организирано и подготвено, е, но беше е, придружено и с много голяма доза воодушевление. Дори в събота преди обяд имаше много хора. Те поставиха акцента върху сътрудничеството, нямаше никакви недоразумения по отношение на графика на нашето посещение. Хората бяха много любопитни да научат какъв е конкретният ни опит. И е, също така е, е, се разбра къде би трябвало да се окаже помощ. Външният министр ни направи впечатление на много интересен, много открит човек – той не беше заинтересуван да ни обяснява какво в Северна Корея не върви добре и къде трябва да се търси отговорност. Той по-скоро беше заинтересован от контакти и как стъпка по стъпка да се върви напред. Сега, в Северна Корея, Кесон, е, там е, се е, говори, че няма военна отговорност и така нататък. Това беше малко по-неприятната част от разговорите. От друга страна, с задоволство установяваме, че има развитие по този въпрос. Днес разговарях с посланника на Южна Корея в Брюксел и днес, всъщност утре, започва там а, а, експлоатация, този индустриален комплекс започва да работи и е, той ще свързва в бъдеще не само Северна и Южна Корея. Южнокорейците полагат усилия да е, се заселят там и международни фирми и е, да е, не затварят там всяка седмица различни е, предприятия. Следващата седмица между Северна и Южна Корея ще има фамилни срещи срещи на семействата. Това ще бъдат скромни срещи, обаче все пак ще се състоят, така че можем да установим, че има някакво развитие. Северна Корея е една изолирана държава, където хората не живеят добре, обаче се създава впечатление, че младите хора пътуват, е, че са любопитни, че се радват на всеки контакт и съм сигурен, че подобни контакти ще имат ефект в дългосрочен план. В е, заключение, Мога да кажа, че посланника на Северна Корея ще ни посети през октомври, през януари ще ни посетят колеги от Националното събрание на Южна Корея и ако комисията е заинтересована от такива разговори, могат да се организират такива. Е, аз мога да кажа, че ние научихме много неща от това пътуване, имаме много положителен опит. Аз съм човек, който не обича особено да пътува, но в случая се радвам, че участвах в е, тази делегация. Това беше чудесна инвестиция за мен. Благодаря. Благодаря, сър Робърт, моля. Господин председател, е, много съм благодарен и възхитен от доклада. Той поставя ред въпроси пред нас, които нямахме възможност да стигнем до тези възхитителни места. Нека да ги задам. Първо, е, депутатите останаха ли удовлетворени от е, това, което видяха? Успяха ли да видят всичко, което са искали? Защото Северна Корея обикновено не дава тази възможност. Освен това, в един, е, едно предаване е, на BBC, е, който е снимал там с скрита камера, неща, които не се е предполагало да види, се видяха картини на изключителна бедност, крайен глад и крайно тежки условия в затвори. Ясно ли, наясно ли сте с това? Трето, заплахите за насочване на ядрени е, ракети към щатите. Имаше такива напоследък. Е, можехте ли да направите някаква оценка на този тип е, военно усилия? И леко риторичен въпрос. Наясно ли сте с пълната неграмотност на жителите на Северна Корея относно останалия свят. Това блаженство ли е за тях или е, трагедия? Издавам никаква тайна, това за мен беше до някъде отрезвяващо. Естествено, ние не видяхме това, което искахме. Имахме проблеми да проведем разговора с неправителствените организации, но все пак го проведохме. Иначе бяхме конфронтирани с обстоятелства, които е, всъщност Северно севернокорейското правителство си измисли, въпреки че е, те бяха любезни да ни организират някои допълнителни срещи. Това не е чудно. Е, за мен е, е интересна оценката на колеги, които многократно са били там. Е, те казват, че а, е, там като че ли нещата малко са се открили. Например, имаше хора, които имаха мобилни телефони. А, е, да, а, е, имаше все пак такива. Имаше хора, а, които бяха облечени добре. Вероятно хора, които е, са свързани с е, ръководните клики. Разбира се, огромна бедност е, се вижда, когато се пътува през страната. Е, ня, това е, е нещо, което не стои под въпрос. Има къщи, в които нормален човек не може да живее. Но за мен е интересна разликата между оценката на хората, които са били няколко пъти там и твърдят, че нещата малко са се отворили, че има промени, че има малко повече повече автомобили по улиците от преди. Там, например, има огромни улици с много малко автомобили. Видяхме една модерна фабрика, е, където ни беше показано високата степен на автоматизация – обаче е, всъщност е, е, скоростта беше такава, че спокойно може да се произвежда на ръка, за какво автоматично вероятно няма достатъчно суровини за производство. И когато погледнете от прозореца, виждате във двора на фабриката, се виждат малки групи войници. Естествено, не трябва човек да се лъже всъщност външната картина е по-скоро военна. И въпросът, който си зададох накрая беше следния къде е, може да се постигне някакво развитие. Аз мисля, че най-важното е да се намери път, е, който да даде възможност неправителствените организации да получават своите средства и да работят. И второ, всяка допълнителна нова инициатива, която провеждаме там с хора от Европа или от Америка, които са там, е един контакт в повече, а всеки контакт в повече е за хората, които живеят е, там една възможност за разговор. Аз съм абсолютно сигурен, само въпрос на време време хората не могат да живеят вечно в изолация. Много често ние сме преживявали това в Европа. Между другото, плахия опит в началото да ни помолят да си предадем мобилните телефони. Ние не го направихме. Нямаше смисъл да ги предаваме, защото те изобщо не функционират там. Но въпреки това беше направен такъв опит и когато казахме не, ние няма да си дадем телефоните, нещата приключиха. Аз мисля, че е, нещата малко са се променили, но не и в езика. Например, е, те твърдят, че всички други са виновни. Е, южнокорейците, американците, японците в един момент. Аз казах, добре, няма защо да говорим повече в този дух. Нека да си помислим заедно как можем да помогнем на хората при вас и как е, е, всъщност е, се получава така, че хората в Южна Корея живеят много по-добре от вас, как можем да променим това. И тогава веднага се стигна до въпроса как Кесон да заработи отново. И това е всъщност условието. И тяхното желание, имам предвид на северно-корейските политици, необходими са ни повече инвеститори, обаче ние им отговаряхме как някой ще инвестира тук, когато вие не предлагате сигурност сигурност и когато утре трябва да затвори фабриките си. Имаше хора, които е, просто не искаха да ни слушат, е, които бяха закостенели. Имаше няколко, които не реагираха, но е, имахме чувството, че те ни разбраха, но нищо повече. Well, I can vouch. Да, мога е, да е, потвърдя това, че Корея е по-отворена от 89-та година. Тогава мога да ви потвърдя, че никой нямаше мобилен телефон. И голямата шега беше, че има два канала на телевизията. На първи говори премиера, на втория някой казва я пусни първи канал. Та, е, факт е, че има действително голямо разделение между е, хората от Северна и Южна Корея. Следващият е, колега, господин Натарт Лю, Аз също стигнах до Северна Корея гордо по същото време. И е, проблемът, който аз наблюдавам, е, че хората там, с, с един менталитет, който е много различен от менталитета на всички други живеещи под авторитарно управление. Тези хора са живели дълги години в атмосфера на промиване на мозъци и те искрено вярват в това, което им се говори, дори ако е, това са пълни е, измислици, поне за нас. И според мен това е най-големия проблем с Северна Корея за света. Тоест, за разлика от други затворени страни, там има някакъв вид обмен, контакти с външния свят. Става дума за другите затворени страни, а в Северна Корея това е почти е, изключено. Когато има контакти с хора отвън, се знае, че това се случва само при специални обстоятелства. Мога също да кажа, че напоследък нещата много, много, много леко се отпускат, ама наистина много леко. Китай безспорно няма въздействие такова, каквото ние си представяхме, че има върху Северна Корея, който е бил там, знае, че е, партията там има такава хватка, че ние дори не можем да си представим какво се случва в е, ума на е, жителите на Северна Корея. всеки, всеки е, коре, северно Коре, е всъщност е, е воинствено настроен. Не става дума само за половин милион армия. И когато се говори за четвъртата най-голяма почисленост армия, трябва да сме наясно, че всеки жител е, дава военна служба под една форма или друга. И е, менталитетът име, е, че трябва да има една Корея, те за това се борят. Е, в това вярват. И това е, може би, ако да не кажа най-трудното положение, но твърде, твърде голямо предизвикателство за за да разбереш какво всъщност е в ума на, на всеки е, кореец, северокореец. Господин Танок иска да се изкаже, така че ако можете да оставите още една-две минути, господин докладчик. Аз искам да задам един въпрос към колегата социалист. Знаем, че там царува сталинистски терористичен режим с промиване на мозъците, както вие а, обяснявате. Е, знам, че младия лидер в момента екзекутирал годениницата си. Знам, че е имало и други проблеми. Как правите така, че подобни визити като тази от Европейския парламент да не се използват за пропаганда в тази държава. Защото ние се въздържаме от визити в подобни страни, защото те могат да бъдат а, използвани като пример, че те се признават от западните страни. А, примерно такова нещо а, се случи с Иран. А, как сте защо смятате, че вашата визита е полезна за народа там, а не за режима? Благодаря. Винаги е хубаво човек да си задава този въпрос. Беше добре, че отидохме, въпреки всичко. Е, след като разбрахме обаче за, тези, е, за тази екз, екзекуция, аз казах, искам да имаме информация дали наистина се е случило това, дали човек е бил разстрелян и защо. Защото сега може да искаме отговор на този въпрос. Имаме някакъв контакт и любопитно ми е как посланника на Северна Корея ще реагира. Моето впечатление след това пътуване е, че беше добре да го сторим. То ще има някакъв резултат, но сме се придвижили съвсем, съвсем маничко напред. Но на самите севернокорейци не. На тях не им е помогнато, не сме толкова важни и могъщи. Благодаря, казва председателят. Господин Ройл, вие можете да си тръгнете, ако желаете. Но сега продължаваме с, с човешките права в региона на Сахел. Господин Танък е а, докладчикът. Благодаря, господин председател. Е, както знаят колегите, е, не беше лесен този доклад да го направя. Истината е, че Западна Сахара, която заема почти четвърт от доклада, е, всъщност е пример за това какво огромно внимание се отделя на региона. Има доста изменения, има доста неразбирателство, за това може би трябва да обясна как, как започнах работата си по доклада. Доста дълго време Е, хората в Западна Сахара имат проблеми да бъдат дефинирани. Не зная точно, не казвам какъв, какъв трябва да е статута на региона, но аз исках да включа Западна Сахара в доклада. Когато започнах, когато приех доклада, аз исках да се занимавам с района Сахел. Но много бързо стана ясно, че Западна Сахара ще бъде част от доклада. И първоначалното предложение на социалистите и демократите беше да се раздели, т.е. да има отделен доклад по Саха, Сахел и Западна Сахара. Но това беше против моята воля, против моята концепция. Затова реших да разширя обхвата на доклада. Въпреки това, заглавието е, се съсредоточава само върху Сахел, но обхвата на доклада обхваща е, е разширен и върху Западна Сахара. Това е споразумяно и с председателския съвет. И така, аз очаквам, че това не е лошо. Западна Сахара рядко се обсъжда, но по отношение на човешките права това е много важно. Е, конфликтът в е, Западна Сахара трябва да бъде третиран е, защото ситуацията в Западна Сахара е лоша, той има лошо влияние върху Сахел и обратно. Напрежението в района расте и всяко насилие там е контрапродуктивно. Сега, по принцип, аз много се съсредоточавам върху стратегията за района Сахел и петте държави, за които става дома. Имам предвид катастрофата в Мали, западноафриканска страна, която до момента беше доста стабилна. Трябва да сме разумно оптимистични, че кризата е преодоляна. Това не е съвсем така. Има стотици и хиляди хора, които са вътрешно разселени или са бежанци. Има различни общности в Мали е, този въпрос трябва да бъде също третиран. Той върши не само за Мали, но за целия регион. Помирение е тук ключовата дума. Мали може да бъде е, видяна като пример, като прототип за независимостта на е, съдебната система, за организираната престъпност и, безнаказаността. Разследванията на насилията трябва да се случат. Що се отнася до Мали, аз се опитах да се съсредоточа върху нуждата за една последователна стратегия за района Сахел, като основните акценти са сигурността, борбата срещу трафика на хора, оръжия и наркотици, особено що се отнася до магистралите на трафика от север на юг и от запад на изток, подобряването на отчетността на, определен... на управлението и на отчетността на самите институции. Тук става дума за гражданското общество и децентрализация на властта. Освен това се занимавам и с въпроса за гениталните обезобразявания, за нарушаването на правата на жените и на децата, както и с правата на мавританските малцинства. Работата напредна постепенно. Съсредоточил съм се, както казах, върху петте държави. Аз се опитах да подслоня в моята работа повечето изменения. Благодаря на колегите за тяхното сътрудничество. Както и предвидих, е, работата върху Западна Сахара беше по-сложна и по-обемна. В началото е, още от началото видях, че не мога да задоволя, да удовлетворя очакванията на всички колеги. Имахме среща на докладчиците в Сянка, обсъдихме възможността да приемем всички изменения, след което да има а, гласуване и против някои изменения. За това мога да кажа още от сега, че може би не всички изменения ще бъдат приети и одобрени, обаче естествено колегите могат да подадат каквито желаят изменения. Аз самия ще представя някои от свой, някои изменения. И така, важно е Европейския съюз да работи със своите партньори по въпросите на търговията, на сигурността. Това се отнася до Мали, това се отнася до а, укрепване на мисиите на ОНЕ и на Европейския съюз в региона. Надявам се, чрез този доклад да направим нашият принос към подобряване на положението в региона и особено в Западна Сахара. Може би ще може по малък начин да повлияем на е, да повлияем за подобряване на ситуацията в целия регион. Благодаря, господин Вотър. Благодаря, госпо... дами и господа депутати. Нека първо да поздравя докладчика за отличния доклад за работата, която те извършиха по е, доклада по собствена инициатива. Имаме възможност в момента да споделим своето мнение. В Страсбург също направихме това и съм много доволен от постигналите компромиси. За нас най-важни, е, основният акцент е за региона, който е доста изолиран, именно Сахел. 12 милиона души е, страдат там от глад, 2 е, милиона деца са заразени от вируса на ХИВ. И е добре да хвърлим малко светлина върху този регион. Той е и геополитически много нестабилен. Но съжалявам, че някои проблеми не бяха обсъдени в подробности. Примерно насилствените бракове, положението на жените, решенията, които дават вдовицата на брати или на друг роднина – Също има практики в Мавритания и Нигер на реално робство. Във всички случаи има много ценни е, информации в доклада. Е, абсолютно задължително е в бъдеще да се предприемат е, реални мерки но считам, че остават известни е, елементи на неразбиране. Има и диспропорции. Последната част, е, над 10 е, параграфа, се отнася за Западна Сахара, не за Сахел. в края на краищата трябва да е ясно и защо се поставя акцента в тази посока. Не можем да пренебрегваме проблемите с правата на човека в този регион. И проблемите там са също толкова остри, колкото и в Сахел. И е, аз е, Говорих с докладчикът е, в е, Френският е, сенат, когато говорихме за тази тематика, ние разделихме, просто излязохме с два доклада. Сега, за съжаление, тук да направим това е твърде късно. Но, господин Танок, мога да кажа, че възхитителна работа свършихте с обработката на 341 изменения в рамките на 40 компромисни такива. Аз коментирах на срещата в Страсбург, че няма да подкрепя изменения 32 и 36. 32 изменение не подкрепям формулировката там, по-скоро считам, че трябва да се говори за плана за автономия. А, изменение 36 за споразуменията за риболов. Не считам, че нашата комисия може да се произнася по това споразумение, което е търговско споразумение, освен това в момента се предоговаря. Във всички случаи благодаря на докладчика за извършената работа. С удоволствие работих с вас и останалите колеги. Искам също да благодаря на всички наши сътрудници, които присъстваха по време на нашата работа. Благодаря, господин Рота. I just heard the last comments on... Uh, Господин Арлаки, чух коментара за доклада за Сахел, който включва и темата за Западна Сахара. Смятам, че докладът е задоволително балансиран. Но Искам да направя няколко бележки за Западна е, Сахара и за известните е, диспропорции в него. Докладът първоначално се предвиждаше да бъде доклад е, за Сахел, различен от доклада за Западна Сахара. И не помня в кой момент по време на решенията се реши двата доклада да бъдат обединени и да изгледам с един. Май, моята група твърдо смяташе, че трябва да излезем с два отделни е, доклада и затова съм съгласен с преждеговорившият колега че е, имаше напълно смисъл да, се уста, да излезем с отделен доклад за Западна Сахара, включително проблема с човешките права. Из... Изненадан съм, но след като е взето такова решение, значи има достатъчно широко съгласие за това. И Надявам се, че ще имаме време в един момент да изготвим доклад само за Западна Сахара. Също оценявам високо духа на сътрудничество, което, който цареше по време на дискусиите и е, формулирането на компромиси. Господин Танок прекрасно се справи. И съм обаче леко разочарован от е, изявлението на колегата, че НП ще се оттегли от, от изменение 36. Защото ние цяла сутрин в Страсбург дума по дума обсъждахме това компромисно решение и считах, че позицията на НП вече е утвърдена и представена като такова на това заседание не чухме никакви е, възражения срещу е, формулировките. От една страна за самоопределение и, от друга страна за споразумението за рибарство. Аз лично бях доволен от постигнатото съгласие. Е, отбелязвам си позицията. Всички знаят, че социалистите винаги се обявяват за самоопределението на Западна Сахара и не сме съгласни с предложението за своего рода автономия, което прави Мороко. Смятаме, че това е само начин да се отлага темата и да се заобикаля основния проблема, именно, че този е, народ – има право да упражнява пълно самоопределение по отношение на държавата си. Да има признание от международни организации, от ООН и, това се признава и от ООН и от Европейския парламент. Ние нееднократно сме се произнасяли за пълно самоопределение на Западна Сагара. Това винаги ще си бъде и позицията на социалистите и демократите. По второто изменение, е, споразумението за рибарство, трябва да сме наясно, че ние гласувахме и парламента зае много ясна позиция миналата година. Споразумението беше прието с много сериозно мнозинство. Това споразумение се квалифицираше като нарушение на международното законодателство и трябва да видим сега дали в Страсбург парламента ще се запази позицията. Компромисно изменение 41. Ако другите партии ще се оттеглят от него и ние ще се оттеглим от е, споразумение 41, защото там има много двусмисленост по отношение на правото за, на самоопределение на народа на Западна Сахара. Тоест, ние ще се оттеглим от компромисното изменение 41. Госпожа Вебер. I'd like personally to thank uh, our rapporteur for his work. Искам да благодаря на докладчика за извършеното от него работа. Не казвам това, защото желая да бъда любезна, а защото наистина съм убедена, че той е извършил добра работа в две отношения. Първо, самият доклад. Това е ситуацията, в която се намираме в момента. Имаше решение, става дума за човешките права в зоната Сахел. Аз мисля, че в този смисъл докладчикът е успял да покаже онези неща, които наистина са важни и които не са записани в стратегията на Европейския съюз. Така че аз мога да кажа, че това, което е включено в доклада, а също и измененията, покриват изцяло ситуацията с, във връзка с човешките права в региона на Сахел. От друга страна имаме темата Западна Сахара. Това е много сложна, много противоречива тема до толкова, доколкото много колеги тук са с различни убеждения, на които държат. Не е лесно при тези обстоятелства да се работи, но ние успяхме да постигнем редица компромиси, изработихме редица компромисни изменения и тук вече пролича откритостта на докладчика да обедини толкова много мнения, да намери толкова много депутати, които да го подкрепят. Трудно беше да се изработят компромисите. В Страсбург провеждахме заседание след заседание по тази тема. Заседанията не винаги протичаха леко. Междувременно се случиха някои неща. Групата АЛДЕ се опита да стане част от компромиса и да подкрепи е, компромисите. За съжаление, обаче трябва да кажа, че ще се оттеглим от изменение 36, защото искахме компромис, но без това последното изречение. Ние помолихме за разделно гласуване, но ни се каза, че това не е възможно в компромисно изменение, което означава, че трябва да се оттеглим от него и е, всяко изменение ще бъде гласувано по-отдално. Това означава също, че не мога да предвидя резултата от гласуването в моята политическа група. Има хора с различни мнения в нея. И мисля, че това е ситуацията във всички политически групи. Жалко е. Мисля, че посланието трябваше да бъде следното. Европейският парламент ако не единодушно, то поне с консенсус подхожда към тази тема, но след като това не е възможно, ще трябва да видим как ще протече гласуването и какъв ще бъде резултатът от него. Ще гласуваме и ще видим след това резултата по време на пленарната сесия. Благодаря. Госпожа Нилсен. Благодаря. Както преждеговорившите, аз е, искам да посоча, че сътрудничеството с господин Танок беше много положително. Той и колегите му бяха винаги на наше разположение. Прекарахме много време заедно. В Страсбург е, проведохме много заседания по този доклад. Като цяло съм доволна от доклада. Радвам се, че можахме да включим една точка, която преди не беше включена. Ставаше дума за робството. наследственото робство, ако мога така да се изразя, след това положението на жените. Аз съм много активна в комисията за е, жените, затова тук е, казах малко повече. Мисля, че имаше истинска воля от страна на докладчика да се стигне до споразумение, за да могат да се обединят мненията на различните представители на политическите групи. Благодаря му сърдечно за това. Господин Алаки, вече взе отношение. Моята политическа група подкрепя неговите становища по отношение на самоопределението и споразумението за рибарство. Ние тук сме на една и съща позиция. Естествено, може да бъде изготвен доклад. Смятам, че докладът в случая е добър. Доволна съм, че имаме такъв доклад, но защо да не изготвим нов доклад само за Западна Сахара защото по-голямата част е, от е, доклада има за предмет региона на Сахел. Това е нормално, такова е и заглавието. Обаче, ние ще трябва да се занимаем и с Западна Сахара. Там има много какво да се каже по отношение на правата на човека, на международното право, така че е, аз мисля, че ние бихме могли в бъдеще да изготвим доклад само за Западна Сахара. Иначе, пак повтарям, доволна съм от работата. Тя не не протече лесно, но смятам, че резултатът е добър. По компромисно изменение 41 искам да внеса или по-скоро да предложа устно изменение. Благодаря. Господин Шулц. Благодаря, господин председател. Христин Бежа, която е докладчица в Сянка, не може да присъства днес, за това ще представя нейните бележки. Благодаря на докладчика. Неговия доклад, неговата работа по тази сложна тема е много задълбочена. Вижда се, че той положи големи усилия за постигане на компромисите. Аз съм от онези колеги, които се опитват да разберат и да се застъпят за съществуването, за доминирането в доклада на темата за Западна Сахара. Не, няма нужда да се разделят двете теми за района Сахел и Западна Сахара. Трябва обаче да сме много прецизни във формулировките си. Ще дам три примера за точните формулировки в международното законодателство. Параграф Х латинско. Естествено, ОНЕ в резолюцията си 35 от 11 ноември 90 година е, протестира от, е, срещу окупацията на Западна Сахара. Трябва да сме много ясни в формулировката. И в нашия тест, текст ние казваме, че генералният секретар за региона признава административното право на Марокко върху тези територии. Трябва да се придържаме към международно признатата формулировка тук. И подчертавам. Има нужда от отделен доклад за Западна Сахара по собствена инициатива. И то колкото се е възможно по-скоро. Госпожа Нейце, следващият оратор. Позволете ми е, първо да започна с е, поздравления за колегата Танов. Ние често се разхождаме в мненията си, но е, поздравлявам го за качеството на неговата работа. положението с човешките права в региона е изключително сложно и трудно. А, както показва и дискусията, положението с Западна Сахара е изключително чувствително. Затова високо ценя работата, извършена от колегата Танок. Тя определено беше трудна. Няма да говоря много. Главно ще коментирам Западна Сахара. Е, вие знаете, че аз съм добре запозната с положението в Марокко, познавам страната много добре и считам, че това, което е крайно важно и се отразява в доклада, е а, възможността да се търси решение на конфликта. Конфликт съществува, безспорно, но трябва да мислим какво може да е решението. И в... става дума, че в конфликта не са засегнати само Марокко и Западна Сахара. Знаете, че и Алжир прави всичко възможно от самото начало да предотврати решаването на проблема. Един възможен подход за търсене на решение, според мен е да се уважават фактите. Затова нека да си позволя два коментара. Коментират се 13-те е, жертви при евакуирането на временния лагер в Западна Сахара – но не се казва, че всички те са членове на мароканските служби за сигурност. Те бяха полицаи, които просто бяха избити. И това не е измислица, това е факт. В е, компромис 36 е, се говори за отхвърлянето на споразумението за рибарство. Но Факта е, че печалбите от риболовната дейност в този област по никой начин не се очакваше да бъдат справедливо разпределени в участниците в този процес. Аз участвах в дебата Комисията по рибарство никак не беше доволна от начина по който комисията бе отговорила или не бе отговорила на тези проблеми. И фактът, че е, този, това е, споразумение щеше да се отнася за период от не повече от 4 седмици. Именно поради това се питахме защо трябва да бъде прието. И е, парламента има право да отхвърли едно споразумение. Ние е, лично не се оттеглихме от е, споразумението, защото е, не можем да направим коментари по текст, който още не познаваме. Става дума за бъдещото споразумение. Но във всички случаи поздравления не само за колегата Танок и забележителната му работа, но и за всички и други докладчици, защото в всички наши групи има сериозно разделение по въпроса и трябваше е, много дипломатичност и гъвкавост е, да се прояви. Благодаря и на секретарията и с нашите сътрудници, които ни помогнаха много. Мач на Омиса Панцери, плиз. Господин Панцери е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Аз също искам да се присъединя към похвалите към докладчика. Това е добър доклад. Има проблеми с Алцахави. Така е. Тук става дума за човешки права. Но проблематиката обхваща целия регион и съседните страни и Европа. Съвсем накратко за Западна Сахара. Уважавам ролята на съответните партньори. Всеки преди гласуването в пленарна зала ще може да помисли върху тази тема. Не искам да правя оценка. но искам да спомена следното. Нашият парламент не може да се изказва по този въпрос тук. Добре, ние се придържаме към изходната си позиция. Някои обаче се застъпват за самоопределение, други казват, че самоопределението не е реалистична цел. Така че нещата са доста сложни. Ако всички ние се придържаме към изходните си позиции, няма да има единство. Е, няма единство и по отношение на събитията последвали резолюциите на ОНЕ. Има инициативи на ОНЕ, но те не доведоха в крайна сметка до конкретни резултати. При една такава ситуация просто трябва да си спомним това, което бе говорено в Марокко по отношение на Алжир. И за да имаме конкретен принос, а не просто да се губим в обтекаеми формулировки, може би трябва да се насочим върху оточняване на реалистични цели, които да бъдат постигнати стъпка по стъпка. Естествено, за това се е необходим кораж и творчество. Не бива да се окупаваме в собствените си позиции. Тогава и най-добрите компромиси няма да свършат работа. Няма да може да се получи единство при гласуването. Всеки ще гласува според своите позиции и няма да постигнем напредък по отношение на Западна Сахара. Следващият колега. Господин Милан Мон, благодаря господин председател. Не е толкова беше трудно да се разработят е, измененията под ръководството на господин Тенък. Мисля, че бяха 41 на брой. Има компромис 36, е, компромисно изменение 36, което, доколкото разбирам, е, поддържа отхвърлянето на споразумението за рибарство с Марокко. Аз съм за запазване на това споразумение и до толкова испанската делегация и аз не харесваме този компромис. Ние сме за това споразумение за рибарство. Това е, се отразява добре да европейския флот и в частност на испанския риболовен флот. Сега е, във връзка с региона Сахел – как изобщо се получава това с споразумението за рибарство. Това не е в правомощията на нашата комисия. Но като погледнем доклада на този доклад, той то не е свързано толкова с правата на човека в региона Сахел, а правата на а, мароканските рибари, които работят на тези кораби. Аз не виждам връзката. Господин Алаки. Uh, uh, Благодаря, господин председател. Е, две неща, които искам да уточня. Имаше инцидент преди няколко години. Инцидент, който, в който бе влечена мароканската полиция. Казва се, че 80 царави са били убити в сблъсъците с полицията. И случаят не беше честен, не беше, нямаше честно съдебно производство. Вината не бе призната на мароканската полиция. Ние се застъпваме за човешки права и в такъв случай не би трябвало никога да признаем, да приемем такава ситуация. Цивилни граждани са демонстрирали става сблъсък с силите на реда, хора биват убити, има един несправедлив процес. Това не може да се приеме. На второ място, това, което каза господин Панцери. Факта за самоопределянето. Дали трябва нашата формулировка да бъде променена? какво да сторим в този случай? Трябва ли палестинците да приемат израелската окупация? Ако един конфликт трае прекалено дълго, то тогава международните организации, нашия парламент, ООН, е, Международния наказателен съд, трябва да подкрепят именно защитата на човешките права. Госпожа Нейц. Благодаря. Съвсем накратко. Първо, нека да не забравяме, какво се случи в е, този временен лагер. Е, не е толкова оправдано да наричаме това инцидент. Военните съдилища към този момент работеха в съответствие с законодателството. Ако обичате, оставете ме да се изкажа. А в е, нашите страни, ако има подобни проблеми, те също ще минат през военни съдилища. И като се има предвид това, процесът беше публичен, беше проследен не само от Марокканската комисия за правата на човека, но и от международни наблюдатели, които се произнесоха, че са удовлетворени от начина по който е протекал процес. Същото мнение даде и заместник председателя на Комисията за човешки права в Марокко. Но междувременно бе решено, че законодателството ще бъде сменено и подобни е, събития няма да водят до процес във военен съд. Именно това е и е, темата на нашия компромис. Председателят, благодаря. Искам да е, ви припомня, господин Панцери иска пак да говори, че не е редно да започваме нов дебат, дебат в рамките на дебата. Заповедайте, господин Панцери. Е, господин председател, ако не ми бяхте дали думата, аз нямаше да поискам да я взема, но все пак искам да посоча, че сега ние не трябва да смесваме правните норми. Правни норми, които са в сила, трябва да бъдат спазвани в политическата процедура, защото в противен случай чисто правни решения ние бихме могли да ги е, да се обслужваме с тях като политики. Е, всъщност е, трябва да предприемем само чисто политически стъпки и да имаме предвид това, защото в противен случай не е необходимо да приемаме резолюции в парламента. Резолюции има и в ООН те просто могат да бъдат повторени и да се спре до тук. Но след като искаме да постигнем повече, наистина ще трябва да започнем да възприемаме становищата и на другите, защото в противен случай тъпчем на едно място и можем само да изчакваме следващото развитие. Благодаря. От името на е, службата за външна дейност, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Нека първо да направя оговорката, че за нас е изключително важно е, да се поставя въпроса за човешките права във всички действия на службата за външна дейност и нейните отношения, е, свързващи Европейския съюз с трети страни. Имам няколко коментара по някои аспекти на компромисно предложение 36 е, към параграф 40. Първият ми коментар е относно мнението е, на правната служба на ООН, което се цитира. Въпросният параграф и предходният е, заявяват, сега цитирам параграф 25 че ако продължава подобна дейност в разрез с желанието на населението на Западна Сахара, това било, би било в нарушение на правата на народа за самоопределение. Тоест, правното мнение не започва от твърдението, а, че а, е, въпроса не може да бъде правно формулиран. Второ, споразумението за асоцииране и за е, риболов се отнасят и за Марокко, и за е, Западна Сахара. Европейският парламент в съответните резолюции е, по отношение на споразуменията за търговия и земеделие се съгласяват по принцип да се прилага това споразумение и за Западна Сахара, при положение, че се отчитат въздействията на тези споразумения. Първата мисия от Генерална дирекция Агри ще отиде на място следващия месец. Съществува и резолюция за протокола за рибарство. И проблема там не беше дали да се включва Западна Сахара, а при какви условия протокола да се отнася за Западна Сахара. Е, парламента настояваше да има е, оценка на економическите социални въздействия на всички дейности, извършвани по силата на този протокол. В такъв смисъл считаме, че има проблем с заключенията, съдържащи се в компромис 36 ако се тръгва от е, принципа, че условията не са изпълнени, в смисъл, че употребата на тези ресурси се счита, че се извършва в разрез с интереса и желанията на народа на Западна Сахара. На базата на този принцип можем да кажем, че всички, е, всяко използване на тези ресурси ще е нарушаване на международното право. Благодаря, господин Танов. Ако искате да добавите нещо? Uh, well, um, we go round in circles, I'm afraid. Аз мисля, че е, обикаляме тук в кръгове. Е, непрекъснато повтаряме едни и същи аргументи. Надявам се, че сега ви е ясно защо беше толкова трудно да работя по този доклад. Но нека да кажа – първо, доклада беше за човешките права, беше от подкомисията за човешки права. Ще коментирам съвсем накратко изказванията на колегите. Господин Роата, искам да ви кажа, че не съм съгласен с твърдението, че не сме отделили достатъчно внимание на въпроса на жените, не само не исках да въведа термина репродуктивно здраве, защото там има доста противоречия с идеята за право за аборти и така нататък. Аз не искам да въвеждам аз това понятие в доклада. също въпроса за насилствените бракове, е, мисля, че са в определени племена. Смятам, че твърде, твърде специфичен е въпроса. Хората дори няма да разберат за какво става дума. Трябва да търсят в е, речник имената на тези племена дори. Мавритания и Мали е, успорват е, определени е, твърдения също. За Западна Сахара искате да се оттеглите от изменения 32 и 36. Опитах се да не предрешавам нещата, да оставя възможност за търсене на решение и да цитирам само принципа за самоопределение и териториална цялост. Съвсем съзнателно останах не е достатъчно конкретен, защото не исках да влизаме в тази тематика. За рибарството, да, отчитам мнението на господин Мон. Знам, че имаше много ожесточен дебат в парламента. Е, господин Милан е, не крие, че има сериозен интерес на Испания в е, тази тематика. Темата е спорна от 40 години насам. Така че има проблеми, те не могат да бъдат е, избегнати. А, както каза и господин Алаки, е, имаше много голямо мнозинство, с което се гласува против е, споразумението. То ще бъде преобмислено, естествено. Когато става дума е, за използване на ресурсите, не мисля, че моята формулировка изключва използването на ресурсите в интерес на населението. Аз смятам, че съм казал това, но поправете ме, ако греша. Господин Алаки, пак същите аргументи от различна гледна точка по член 36 и 41. Госпожо Вебер, много се съжалявам, че Алди се оттегли от компромисно Изменение 32. Госпожа Кил Нилсен споменава същата тема, но мога да кажа, че в края на кращата аз не правя доклад за международното право. Е, в края на кращата тематиката естествено засяга и международното право на места. Госпожо Нейц, действително много чувствителна е темата. Съгласен съм, но в края на краищата ние не търсиме с доклада начин да се реши този толкова стар конфликт, просто доклада не е с този успех. Изменение 34 нямам проблем да се търси идентичността, самоличността на хората, които са загинали при инцидента. Всякакви формулировки са добре дошли. Благодаря и на другите колеги за коментарите. Съгласен съм с господин Алаки. Не може да се пропусне темата за самоопределение, единствено защото то не може да бъде постигнато непосредствено в момента. Самоопределение не означава създаване на държава, има и други възможности – във всички случаи аз се произнесох преди 15 години по въпроса за източен Тимур и ако ние се бяхме отказали от този въпрос, в момента нямаше да съществува и Индонезия. Същите, същото се отнася и за Етиопия и за Намибия. Така че териториалната цялост и е, самоопределението са изключително важни принципи и с еднаква тежест в международното право и трябва да бъдат обсъждани по същество, а не да се противопоставят един на друг. А мисля, че отговорих на господин Мон за рибарството. Е, не можем да го изключваме, но това не е основната е, тема на съдържанието на доклада. Никой не се не спомена е, останалата част от Сахел, освен Западна Сахара. И ако се върна на проблемите, повдигнати от, от господина Лаки, смятам, че грешите. Аз също бях информиран погрешно. Е, когато започнахме този доклад, е, е, се консултирахме с всички слушатели. Той започна всъщност като доклад за Западна Сахара от вашата собствена група. Аз чух за него, когато вече той бе е, претърпял метаморфоза за доклад за Саха, Сахел. След това имаше предложение да се говори за цяла Сахара, което аз не можех да направя. След това се върнахме на Сахел и междувременно изведнъж в протокола се появи включването и на Западна Сахарата. Обикаляхме в кръгове. Започнахме с Западна Сахара и е, пожелавам е, успех на всеки, който реши да се заеме с тази е, тема. Ще се озове в положение, което ще бъде обсъдено от лобисти и ми е много интересно да видя какво ще успее да направи. So that concludes our debate. Благодаря. С това приключваме дебата по тази точка. Преминаваме към следващата точка. I... Може би комисията да обясни по-точно своята позиция. Защо противоречието си остава, ако кажем, тъй като е, докладът не, не за... Ако, ако, ако включим формулировката, че ам, от обхвата се изключва Западна Сахара, то тогава мисля, че може да се постигне компромис. Комисията трябва да проучим тази формулировка. Благодаря. Now we move to the next item, which is the... И така, придвижваме се към обмен на мнение с доктор Сима Бахус, директор на службата на ПРООН за арабските държави. Госпожа Бахус е и заместник секре... генерален секретар към секретарията на арабските държави. Тя ръководи 18 ОНЕ офиса по света. Естествено, ние сме много загрижени по повод на това какво се случва в региона Сирия, каква ще, ще е въздействието на цялата, на тази, на, си, на ситуацията в Сирия върху съседните държави. Бихме били благодарни за ваши, вашата оценка, за това, което ще споделите с нас. Какво може да се направи? Нещата в е, Египет, Тунис, Либия също се развиват. Имаме редица проблеми, които явно в тези страни са взаимосвързани. И така имате 10 минути на разположение, след което нашите колеги ще ви зададат въпроси. Благодаря. Господин Паско, уважаеми е, депутати, дами и господа, радвам се, че мога да говоря пред вас. Аз представям един регион, който се намира в криза. Също така представлявам ПРОН, агенция, която се опитва да направи най-доброто за региона. Както всички знаете, преди около 3 години арабските народи предприеха смели стъпки към демокрацията. Те искаха да вземат бъдещето в своето ръце. Те се демонстрираха против безработицата, против унижението, но и, и, и не искаха да се подчинят на съдбата, която не харесваха. Това беше вдъхновяващо за целия регион е, те искаха да развият нова концепция за гражд... гражданствеността. Но днес много от тези хора са отново отчаяни. Виждаме насилие, безнаказаност, убийства в Египет, Тунис, Либия и естествено в Сирия в Сирия виждаме как хората умират за стотици хиляди, милиони са бежанците. Ожасяващо е човешкото страдание в Сирия. Деца, мъже и жени са, умряха. Над 4 милиона са вътрешно разселените лица. Милиони са беженците извън Сирия. Има нужда от политическо решение и то успешно решение. Има нужда от възстановяване на страната. Това е важно за самата Сирия, но също така и за съседните страни и за субрегиона. Кризата в Сирия влияе върху Йордания, Ливан и Ирак. И тези страни са разтърсени от тази криза и имат нужда от подкрепата на международните си партньори. В Ливан и Ирак хората, страните чу, чувстват натиска от бежанската вълна. В арабския свят се виждат две перспективи една перспектива на бъдеще, на честност, мир и човешко достоинство и една друга перспектива на отчаяние. Коя от двете перспективи ще вземе връх? Аз се надявам, че това ще бъде перспективата на устойчивото развитие в региона. На повърхността нещата могат да се търсят на политическо равнище, но економиките са в окаяно състояние. Трябва да се намали миграцията, трябва да се намали уязвимостта на целия регион и тук имам предвид климатичните проблеми и недостига на водата слаба държава, много младежи, бедност, както в Сомалия, Йемен, Либия. Това са все фактори, които поощряват развитието на екстремистски движения. Ние смятаме, че в арабския свят в момента се шири стагнация. Тази стагнация трябва да бъде преодоляна. Ако погледнем историята, ще видим, че никой преход не е бил бърз, така че не бива човек да се отчаива. Социалното включване, гражданското общество са ключови фактори тук. Освен това, не бива да губим и другите дефицити от поглед, като например дефицита при равноправието на мъжете и жените, човешките права и доброто управление. Някои от основните предизвикателства са да се помогне на държавите и на гражданите, да се създаде един нов социален договор между държава и граждани. Това ще подобри цялото състояние в страните. Ние работим с всички заинтересовани страни в целия арабски свят. Работим за създаване на основите на мира, на добро управление, на благоденствие и на участие в обществения живот. Също така работим за постигането на целите на хилядолетието. В страни на преход работим за провеждане на реформи в областта на социалното благоденствие. Например, в Тунис ние е, дадохме подкрепа на конституционното развитие, на върховенството на закона в Египет. Поощряваме включването на всички граждани в политическите процеси и подкрепяме економически слабите слоеве на населението. Освен това, в Либия подкрепихме първите демократични избори, подкрепихме жените кандидатки, подкрепихме конституционалния процес чрез включване на повече граждани. В страни с конфликти ние даваме хуманитарна помощ, в същото време предприемаме програми за увеличаване на заетостта и социалното включване. В, по този начин ние даваме хуманитарна помощ и я е, комбинираме с устойчиво развитие. Искаме тези страни, като Марокко и Йордания, да се стабилизират. Те нямат конфликти в момента, надяваме се да нямат и много се надяваме да те да са ключов двигател в рестабилизирането на целия регион. Какви са решенията? Демокрация, политическа стабилност, внимание на младежите. Младежите трябва да намерят перспективи за развитието си в тези общества. Трябва да се съсредоточим върху правата на жените. Те, жените са много застрашени. Трябва да се съсредоточим върху социалното, и економическо развитие като ключови фактори в политическия преход. И естествено човешките права и уважението на разнообразието и доброто управление. Това са основните елементи. Ние разчитаме на помощта на европейските държави. Искаме да сме независими и обективни обективна страна в оказване на помощта. Европейския съюз е основен партньор при провеждането на програми в това критично време. Заедно ние смятаме, че може да продължим да сме партньори за промяната на арабския свят. Е, нещата са взаимно свързани. Еврозоната, Европейския съюз, връзките с Европейския съюз имат огромно значение за прогреса на тези страна. И много млади араби искат да намерят своето бъдеще в Европейския съюз. Нека осигурим добро бъдеще за младите хора. И накрая, също така сме свързани по отношение на сигурността и мира. Те са също, това са фактори, които са свързани с екстремизма. Трябва да работим заедно. Това е дълъг процес, който изисква внимание не само в краткосрочен план, но също така изисква устойчивост и, дългосрочен ангажимент. Европейския съюз и ПРОН могат заедно да дадат своя принос за добро бъдеще на арабските народи. Благодаря. Before... Uh, Благодаря. Преди да дам думата на колегите, искам да е, съобщя, че тук сред нас се намират и е, трима членове на парламента от Джибути, господин Маис Аджилахи и господин Саид. Те са тук сред нас, намират се в Брюксел във връзка с конференцията за Сомалия, проведена вчера. Сега давам думата на господин Панцери и след това на сър Роберт. Ще бъда съвсем кратък. Първо искам да приветствам госпожа Бахус в Европейския парламент и да направя два коментара, също така и да задам въпрос. Коментарите ми са следните. Мога да се съглася с вас и с казаното от вас във връзка с целия регион. Мисля, че на този регион трябва да се помогне при демократичната стабилизация, по-скоро при стабилизирането на демокрацията и да се разработи подходяща економическа политика. Хората показват, че когато хората нямат добри економически условия, не могат да утвърдят ценностите на демокрацията което означава, че ние трябва да вървим в две посоки в рамките на това развитие. От една страна укрепване на демокрацията, а от друга страна економическо развитие, поради което искам да задам и два въпроса. Вашата оценка на политиката на съседство на Европейския съюз, най-вече принципът колкото повече, толкова повече, вие посочихте, че това е оправдана политика, че трябва да се даде повече на тези, които предприемат повече в сферата на демокрацията и човешките права. Е, други твърдят, че с тази политика се наказват хората в страните, чието правителства не са в състояние да е, тласнат напред демократичните процеси. Това е въпрос, който води до преосмислене или по-скоро би е, могъл да доведе до преосмислене на тази политика на съседство. След това много наблюдатели посочват, че ситуацията е до известна степен деликатна и Не можем да си позволим страни, които е, имат високи е, или по-скоро големи енергийни находища, да бъдат изоставени в тяхното развитие. Аз мисля, че сега бихме могли да кажем, би трябвало да се прилага Конституцията, а не Корана. Трябва да се мисли за политически неутралитет. Помислете си е, дали религията не пречи на развитието на тези страни. Госпожа Нейц. Someone left the room and so <laughs> it's not up to me. Uh, madam, uh, welcome. Thank you very Добре дошли, е, госпожо. Благодаря много за уводните ви думи. Те ни дават е, плод за много размишления на мен и моите колеги. За съжаление няма много време, затова ще се опитам да кажа съвсем накратко. Преди около десетина години Прон е, публикува доклад за човешкото развитие в арабския свят. Много важен доклад, който бе е, изготвен от арабски учени и интелектуалци. И ако правилно помня, едно от основните заключения беше, че според авторите е причината е, да има дефицит в човешкото развитие в арабския свят, т.е. причините бяха три, е, ако помня правилно. Липсата на демократичност и живи демократични структури. Второ, изключването на жените от обществения живет живот и не помня каква беше третата причина. Докладът беше изключително важен във връзка с нашето схващане на и представите ни за това общество. Там а, след това а, събитията по арабската пролет ни дадоха много надежди, не само на обществата в съответните страни, но и назад. Но и на нас. И може би ние очаквахме твърде много, твърде бързо. Е, като погледнем назад в историята на революциите, войните в Европа през вековете, може би е, щяхме да си спомним колко много от тези събития не постигнаха успех и колко дълго време бе необходимо преди е, да се постигне известна стабилност. Именно затова, вероятно, твърде е тясното тълкуване на принципа повече за повече не е правилно. Вярно е, че много лесно да коментираме това сега, когато се обръщаме назад. Много лесно е да се съди постфактум. Но а, за да може едно общество да се развие от авторитарно към истинско демократично, това не може да стане за една или две години. Процесът е много, много по-дълъг. Така че считам, че твърде е, така неизчистен беше подхода, ако мога така да кажа. Подходът повече за повече. Аз е, също е, бях свидетел на създаването на специалната е, група в Египет. И много трудно беше да обясним факта, че ние поставяме условия, да обясним това на общественото мнение. Знам как реагира пресата, когато съобщаваше създаването на специалната група. Изобщо не се споменаха дори условията, които бяха наложени. И това е, е една от последните теми, с които много, на които много държа. Обедена съм, че е, демокрацията не може да се развива, ако няма устойчиви е, политически, работещи политически партии, защото те са тези, които ще поставят основата на работеща политическа демокрация. А същевременно виждаме, че много агенции, международни институции, които оказват помощ, с неохота помагат на новозараждащи се политически партии, защото се счита, че ще появят политически пристрастия и тези новопоявяващи се политически информации остават, биват оставени сами на себе си и много трудно се развиват. Бих искал да чуя вашите разсъждения. Смятате ли, че това е така и какво може да се направи? Сър Робет. Много въпроси проистичат от толкова интересният разговор тук. Имам няколко въпроса на базата на думите на колегата ми за демокрация, ние е, се, сме прекалено е, съсредоточени върху понятието е, демокрация. Обединеното кралство смята, че е демокрация, но едва 1918 година се преборихме за да има право за гласуване на жените. И второ, може ли да коментирате е, Арабската лига? Смятате ли, че там се губи време, че само си приказват? Е, има ли възможност те да имат известно влияние, защото като че ли това не се случва? Трето. Действително коментара за новозараждащите се партии е изключително важен, като се има предвид, че в арабските страни има много повече млади е, хора и много повече безработни млади хора, отколкото в други части на света. Тези хора използват е, социалните медии с много голям успех. Не е ли редно ООН да мислят е, по въпроса да започнат да използват е, социалните мрежи, за да стигнат до младите хора, да, да открием лидери, които да могат да създадат подобни партии. И е, последно, каквото и да смятате е, за римския католицизъм, в края на кращата той има един лидер, папата. Има ли хора в е, мюсюлманския свят, които имат такъв авторитет, които могат да обединят умерените религиозни пристрастия, да обединят примерно шиити и сунити и в толкова разнородните им позиции. Доктор Сима, има ли други желаящи за изказване? Госпожа Гомеш. Thank you, Mr. Chairman. Um, Madam, thank you. Very interesting um, uh, presentation. Uh, Благодаря за това интересно изложение. Имам някои въпроси. В миналото Поне когато посещавахме проекти, финансирани от Европейския съюз и провеждани от пром в различни страни, в частност в иракските страни, имам предвид е, Ирак, тогава беше така, че европейците често не бяха доволни от е, видимостта на тези проекти на Праун. Може би е имало основания за това, но може би е имало и политика, която е пречила. Затова искам да ви попитам какво е развитието в е, тази област. Аз съм твърде сигурна, че арабската пролет е станала повод за ПРООН и за различните агенции на ООН да извършат собствени изследвания, така както ние направихме във връзка с е, принципа повече за повече. Сега искам да ви попитам как изглежда практиката в страните, при които въпреки и известна степен на благосъстояние, основните права на мнозинството от населението не се спазват. там, където не се спазват правилата, например, е, страните от залива, там не се спазват правата на човека и правата на жените в частност, например. И бихте ли могли да кажете нещо във връзка с е, въздействието? Виждаме сега пропаста между шиитите и сунитите, конфликта в Сирия. Аз мисля, че повечето араби са сунити, ако не всички, но има и шиитски общности, в много арабски страни. Какво е въздействието на този факт върху дейността на ПРООН във връзка с доброто управление и развитието на тези страни? И последен въпрос. Ние говорихме за конфликта в Западна Сахара и въздействието на този конфликт върху изграждането на по-добри отношения с Марокко и Алжир. Ние познаваме международното право, знаем, че става дума за а, самоопределение, а, но може ли да направи нещо ПРООН на територията на Западна Сахара? Има ли дейности от страна на ПРОН, които се провеждат там и които евентуално биха допринесли да се направи оценка например, на споразумението на Европейския съюз с Марокко, дали то се прилага или не, дали народът в Западна Сахара печели от него или не. Благодаря. Давам ви думата. Благодаря. Това е госпожа Бахус. Аз ще се опитам сега да дам отговор на всички ваши въпроси, защото мисля, че те са свързани помежду си. Първо по европейската политика за съседство, повече за повече. Когато погледнем днешната политика, мисля, че във всички случаи ще трябва да променим начина си на работа с арабския свят, защото самия той се промени. В действителност ние ще следваме насоките на принципа повече за повече и както вие основателно посочихте, ние не трябва да наказваме други страни, за да могат да вървят по правилния път. Аз мисля, че трябва да се концентрираме върху правата на човека, върху основните свободи, гражданското общество и да гарантираме всички тези компоненти да бъдат е, включени в е, обществения живот на всички арабски страни. Е, смятам, че ООН трябва да оказва подкрепа на всички страни, без значение дали става дума за правителства, за младежки организации, за неправителствени организации. Просто ние трябва да намерим достъп до възможно най-голям кръг хора в тези страни. Повечето арабски страни и тук е, мога да посоча, че в тях е, се промени управлението, промени се и менталитета на управляващите хората на улицата, които свалиха предишните правителства и президенти е, те знаят е, е, следващите политици, че могат да бъдат свалени от тези хора, поради което станаха малко по-предпазливи и се слушват в е, гласа на хората. Мисля, че трябва да се работи с водещите политици, с депутатите, също така и с младежките организации. Ние трябва да гарантираме че разбираме откъде произхождат тези хора, какви са техните потребности и доколко са се променили условията в техните страни. След това за демокрацията и за участието в политическия живот. Аз мисля, че тук е особено важно да обърнем внимание на образованието в арабския свят, защото образованието всъщност е, за него може да се каже, да, в количествено отношение се е подобрило, но не и в качеството. В университетите, в училищата, в арабските страни няма програма за демокрация, няма демократичен елемент в това образование. Обществото е много патриархално, което не е обучавано в ценностите на демокрацията. Младеща също доскоро не беше разглеждана като група в обществото, въпреки че в арабските страни има голям брой безработни младежи, голям брой младежи, които желаят да емигрират. Аз мога да посоча, че в Йордания, съгласно Арабската лига, е най-голям броят на тези хора. Те излизат на улицата, въпреки че всички доклади на Арабската лига и на арабските правителства сочат, че този проблем съществува, младеща не е доволна, младите хора не са добре образовани и образованието не съответства на съвременните изисквания. В даден момент тези млади хора ще експлодират и точно това се получи, поради което ние трябва да бъдем много внимателно в нашата политика. При възрастните може би е вече късно, но при младите хора все още не. Ние трябва да се намесим в политиката за младеща, осъществявана в училищата. Е, а при ООН вие със сигурност знаете, че генералният секретар на ООН е, е посочил е, специален пратеник за младеща. Той е на 28-29 години, пътува в целия свят и помага младите хора да бъдат включени в процеса на вземане на решения, да участват в политическия живот. Той е, много често пътува в региона, за който говорим и трябва да кажа, че за него не е лесно да изпълнява задачите си там, поради което ние трябва да му окажем съдействие. След това работата с гражданското общество, тя е изключително важна. Гражданското общество в арабските страни има известна традиция, но все още не е достатъчно добре утвърдено, поради което е важно този триъгълник гражданско общество, хора и правителство да бъде затворен, т.е. да има взаимовръзка между тях. Има сега по-добро разбиране за ролята на гражданското общество и за това как то може да помогне на правителствата по-добре да а, разбират хората, за които работят по Арабската лига сега. Аз бях заместник генерален секретар на Арабската лига и мисля все още, че Арабската лига е важен инструмент, важна организация или по-скоро институция, която в международен аспект представлява стремежите и желанията на хората от арабските страни. Има някои проблеми с капацитетите, обаче е важно да подкрепяме Арабската лига, за да може тя да подкрепя гражданите в арабските страни и да може да изпълнява собствените си механизми, за да гарантира провеж... извършването на социално, економическо и политическо развитие. Аз мисля, че не трябва да а, изоставяме тези важни институции, трябва да ги подкрепяме и трябва да гарантираме изпълнението на политическите цели. Беше казано, че някои са получили впечатление че Арабската лига няма влияние. Аз мисля, че тя има влияние най-вече при конфликти. Например, има специален пратеник на Арабската лига за Сирия, защото там наистина не са възможни международни решения без да бъде консултирана Арабската лига. Важно е ние да продължим да я подкрепяме и да й помагаме онези, които смятат, че това е така, би следвало да го направят. Ние от ПРОН смятаме, че трябва да се подкрепят регионалните организации. Имаме сътруд споразумение за сътрудничество с Арабската лига и помагаме при наблюдението на избори в арабските страни, при е, укрепване на управлението и в други сфери. Аз мисля, че е, този нов дневен ред трябва да отразява даденостите в арабския свят и трябва да се радва на подкрепата на ООН и на други организации за социалните медии, ако желаем да се занимаваме с младеща, казах вече, че в арабския свят има много млади хора, ще трябва да опознаем е, инструментите, с които си служат, как действат, как мислят, със сигурност те мислят по друг начин от нас. Ние трябва да разберем това трябва да разберем техния начин на действие. Аз имам дъщеря на 16 години и винаги, когато правя нещо или кажа нещо, тя ми казва, мамо, ти не ги разбираш тия неща. Аз установих е, наистина, че в много случаи не разбирам, не разбирам какво иска, не разбирам тези млади хора какво искат и как мислят не разбираме техните стремежи, те живеят в друг свят, имат други приоритети в развитието си и е, дори когато се вземат решения на международно равнище, е важно да е, изслушаме и мнението на младеща при програмите, при е, изследванията, да работим заедно и да използваме инструментите. Това е изключително важно. Аз е, мисля, че ще има по-млади депутати в арабските страни. Е, те ще осигурят е, едно истинско развитие в парламента, е, ще бъдат избрани такива хора, а това от наша страна означава, че трябва да се инвестира много в обучението, в укрепване на демокрацията, в укрепване на мира и разбира се в младите хора. Uh, uh, Не знам дали трябва да кажа това, но все пак ще се спра на тази тема, Мусулманите и папата. Има много папи, в този, тази част на света има много попове също. В мусулманския свят те се радват на уважение – това са институции, с които ние трябва да работим и също така ще трябва да се опитаме заедно да решаваме проблемите. Проблемът с сунитите и шиитите в арабския свят, аз съм израснала в този свят, никога не съм имала впечатление и не съм знаела кой е шиит или сунит и до ден днешен не зная. Това наистина е, е чисто политически феномен. Много силно се политизират нещата тук и трябва да бъдем много внимателни. Не искам да кажа, че имам готови отговори на всички въпроси също така и, че мога да предложа някакво решение. Само мога да кажа, че трябва да бъдем много внимателни, трябва да бъдем кохерентни в нашата политика и в нашите програми за развитие. Трябва да гарантираме всички сектори в арабските страни е, да е, във всички сектори там да се спазват правата на човека. Имаше известна изолация в арабския свят, в някои сектори се възползваха чисто политически от това, но ние трябва да спрем това развитие. Тези неща не трябва да съществуват и не са съществували в арабския свят е, между хората и между различните сектори на обществото. Ние не сме чували за убийство между суити и шините. Това е ново явление. Тук трябва да действаме много е, решително мисля, че е, с това отговорих на всички въпроси или поне се опитах да го направя. Благодаря ви най-сърдечно за времето, което ми отделихте. За това, че изслушахте какво е ПРООН, как работим. Ние имаме добро сътрудничество в рамките на европейската политика за съседство. Надявам се, че ще можем да работим добре и в бъдеще по отношение на развитието на социалните и економически приоритети в арабския свят. Може би можем да приложим и по-различни подходи. Е и аз искам да ви благодаря, защото смятам, че нашия диалог много ни помогна в е, нашите усилия и нашата работа. Вие имате много положителни качества, имате опит на работа в тази, в този регион, но и, и идвате от там. Така и ние започваме да разбираме по-добре какво се случва е, там е, осъзнаваме колко малко знаем и колко много трябва да знаем. А за децата е добре, добре, че те мислят. Това е добре. Всичко най-добро ви пожелавам. Отново благодарности на всички. Now, <clears throat> we would move straight to the last point, we... И сега стигаме до последната точка. Представяме ви сега междуния доклад за, на специалната делегация относно наблюдението на съдебните процеси срещу журналисти в Турция делегация на Европейския парламент замина за Турция. Тя беше председателствана от господин Ярослав Валеса. Петима депутати участваха в тази делегация от нашите колеги. Господин Валеса, давам ви думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, работната група бе съставена от членовете на парламентарния комитет за отношения с Турция. Основната съображение за тази визита бе, че е, има преследване на журналисти за това, което са писали или казали. Е, в делегацията е ясно, че имаше случаи, в които е, имаше и действителни е, извършени е, престъпления, но все пак броя на арестуваните журналисти бе твърде висок. Затова ние отидохме да наблюдаваме съдебните процеси срещу журналистите, за да видим дали те бяха справедливи. Защото е, не, можеш, е, не може да се отнема правото на изявление на граждани от, демокр... от съвременните страни. По време на нашата е, посещение открихме доста неща, които подкрепиха нашата загриженост за безпристрастното отношение към журналисти. Имаше обвинения срещу журналисти за организирано представяне на, нау... на новини така, в подкрепа на терористична организация тези обвинения се базираха на научни, на статии в е, вестници и книги, а също се твърдеше, че има е, връзка е, организирана между тези журналисти. Обвиненията бяха отхвърлени в, с аргументите, че са просто скълъпени и е, не визират конкретни актове, които могат да се квалифицират като престъпления. Често обвиненията бяха направо комични. Ние, разбира се, не можехме да проверяваме всяко обвинение и съответните доказателства. Отбелязахме си обаче, че нееднократно е, защитниците, адвокатите и е, групи защитници е, изявяваха е, съмнение по отношение на присъди в случая КЦК и други. Е, говори се също за иземвани, непубликувани ръкописи и се позовава на подобни писания съответните присъди. Също се крият е, всъщност е, неразкриването на източниците на журналистите се третира като е, е престъпление. Е, счита се, че журналисти сътрудничат с ПКК или други организации за това, че не са съобщили за определени е, демонстрации. Нарушава се принципа за е, неразкриване на журналистическите източници, който се съдържа в много, международното право. Реакцията, примерно, за нег... отрицателни новини, примерно съобщения за демонстрации или земетресения, се представя от прокуратурата като действия, уронващи престижа на държавата. Подобни обвинения бяха повдигани не, нееднократно и е, от наша и се повдигаше и аргумента за е, защитаване на национални интереси. Изразяването на подкрепа за демократичен конфедерализъм или е, автономия, повдигнати от ПКК, също се тълкува като организирани действия. Даваха се и доказателства за престъпни връзки между определени лица, именно в такъв смисъл. Нарушавани бяха нормалните възможности за работа между журналисти или между журналисти и техните източници. Някои е, обвинения се бяха направо абсурдни. Един от водещите адвокати е, в е, делото КСК каза, че е невъзможно просто да се мине през хилядите страници, включени в обвинението. Бяха предоставени и записки от е, заседания, където се твърди, че журналистите са се организирали с цел да предоставят е, отрицателни новини. Е, много е съмнително доколко автентични са подобни доказателства. Доказателства за е, пътувания в чужбина, примерно визи и така нататък, се предоставят в поддръжка на обвинението, че няколко от задържаните участват в срещи на кюрдите в Ирак, например има много несъответствия в обвиненията в такъв смисъл. Друго обезпокоително обстоятелство е, че има анонимни свидетели. Работната група ще продължи да наблюдава съдебните процеси срещу журналисти в Турция и през първото полугодие на 2014 ще представи окончателния доклад. От 18 април а, имам резолюция на парламента, има също и доклад за напредъка на Турция, където се коментира, че ще продължим наблюдението на съдебните процеси срещу журналисти и ще, след, ще наблюдаваме реформата на правната система в Турция и възможността за свободно е, изявление. Ние сме наясно, че Европейският парламент изказва загриженост за текущите процеси и дългите е, периоди на задържане на журналисти преди те да бъдат изправени на съд. Временната делегация бе информирана, че наказателния кодекс на Турция и е, закона за борба с е, тероризма са основата, в коя, на която се е, преследват е, лица, е, обвинени в подкрепа на терористични организации. Член 26 и 28 от Турската Конституция ограничава правото на свободно изявление е, с аргументи за национална сигурност. Това трябва също да се наблюдава в бъдеще. Ние припомняме, че е, настояването на ЕП е, пред правителството на Турция да приключи с е, прегледа на законовата рамка за свобода на словото, трябва да бъде приведена в съответствие и съответните съдебни процеси да следват това законодателство трябва да се спазват пакетите за реформа на съдебната система, да се работи в сътрудничество с съвета на Европа. И в случая с процесите ще следва, наблюдаваме тези процеси в рамките на нашия мандат. Много процеси са възбудени срещу журналисти, пишещи по е, проблема с кюрдите. Също се налагат е, е, глоби на медии, които ги карат да закрият дейността си или да упражняват автоцензура. Бяхме информирани за обвинения и използване на непоследователни обвинения в е, тези процеси. Министерството на правосъдието и е, висши е, съдебни органи не действат правомерно в е, взаимоотношенията си с Европейския съюз. Е, ще продължим да наблюдаваме, както казах, е, процесите. Следващата седмица ще проведем още едно посещение и в началото на, и в, през първото полугодие на 2014 ще излезем с доклад. Request. Благодаря. Има ли колеги, които искат да се изкажат? Yes, Dartmouth. Um, okay. Uh, thank you, Chairman. I, I didn't expect to be called uh, so soon. Благодаря. Най-напред. Нашият колега е изготвил много ясно и впечатляващо описание на това какво се случва в Турция по повод на е, казуси с журналисти. Вижда се, че не, съдебните процеси в Турция не отговарят на критериите за справедливост, така както ние ги разбираме. Но аз имам въпроси. Защо хората продължават, колеги, продължават да подкрепят мита, че Турция подкрепя нашите ценности? и то точно под правителството на Ердоган. От 4 години, аз съм от 4 години тук в този парламент, има, и е имало големи дебати за ценности, аз съм от Обединеното кралство и е, извинявайте, колко време имам? What, one minute? The chairman's side. Uh uh, uh, uh, uh, Finish your d- decide on a, uh, on, on, a, on a patriotic level that, that... На патриотично равнище тези ценности, се споделят от държавите членки, но те не се споделят от Турция. Нека сме ясни пред Турция. Нека сме ясни в преговорите, че на базата на това, което показва правителството на Турция, няма перспективи за успех. Освен това, трябва да подчертаем, че предприсъединителните средства трябва да бъдат спрени за Турция. В Турция се произвеждат каравани, които се смяташе, че се произвеждат в Обединеното кралство, но те се произвеждат в Турция, в фабрика, финансирана с европейски средства. Всъщност, Турция е много различна. Не може да стане член на Европейския съюз. аз се надявам, че, министр, че моят министър-председател ще престане да е, ходи в Истанбул и да държи речи и ще държи речи на международната сцена, които са подвеждащи. Приключвам. Европейския съюз е, застава зад определени ценности и твърди, че ги защитява. Ако обаче той иска да е убедителен, той не може нито сега, нито в бъдеще да мисли за членство, за турско членство в Европейския съюз. Благодаря за вашата презентация още веднъж. Благодаря. Аз бях прекалено щедър, майче. Но естествено, вие сте прав да изразите вашето мнение. А, е, ние няма да генерираме сега дебат. Моля, придържите се до една минута. Господин Софоклес. Θα ήθελα πραγματικά να ξεκινήσω με... Искам да изложа едно становище. което всъщност е насочено към факта, че Турция принадлежи към Европейския съюз. В смисъл трябва да бъде част от него. Ние обаче сега изслушахме доклада и предвид е, посоченото в него, аз искам да кажа, че в момента се упражнява изнудване от страна на Турция спрямо Европейския съюз. Нито историята, нито ценностите, нито културата на Европейския съюз се респектират в момента от Турция и е, най-вече правовия ред. Има страна кандидатка, е, в нейно лице и е, след като тя не е, проявява респект към свободата на медиите, която е основна демократична свобода, тогава какво бихме казали? В Нью Йорк има съюз на журналистите и той посочва, че Турция е страна, в която са задържани най-много журналисти в света. Това е страна, която наистина е, репресира свободата на медиите. Турция се посочва на първо място, когато става дума за а, автоцензура. Както казах, това е а, съюз на журналисти с седалище в Нью-Йорк. През 2012 година бяха задържани още журналисти, така че цифрите говорят сами за себе си. И накрая ми позволете един конкретен пример. Рохат Ехмексин – тя беше а, е, жертва на брутален побой, защото е, се приема, че тя е извършила кражби в е, различни райони на страната, но всъщност нейното престъпление се състои в това, че в радиопредаване свободно е изразила мнението си. Благодаря. Um, Благодаря, господин председател. Това е господин Дъв. говоря като приятел на Турция и много се безпокоя от факта, че напоследък съдбата на медиите в Турция се оказа толкова застрашена като не става дума само за съдебните процеси, чухме от е, доклада на господин Валенса, но има и е, последици, последващите е, въздействия от тези процеси са много важни и парламента трябва да ги наблюдава съвсем отблизо. Първо, господин Ердоган и е, управляващата партия упражняват е, толкова голям натиск е, върху журналистите и собствениците на медии, че явлението самоцензура нараства. Някой от медиите започват ясно да изявяват партийни пристрастия в полза на управляващите. Така че плурал, плурализмът, който съществуваше в много оживената турска преса, вече започва да изчезва. също определени е, е, конфликти е, се отразяват. И журналистите ежедневно са обект на, на, на нападение от страна на правителството. Министър-председателят като че ли пуска съзнателно истории в е, пресата, които сами по себе си са абсолютно абсурдни. Примерно обвинение, че Израел е, стои зад преврата в Кайро. И след това той си вярва сам на историите, които е пуснал в пресата. Това е много, много опасно явление и по никой начин не отговаря на едно демократично управление. Благодаря. Госпожа Флотре, тя е член на делегацията. Заповядайте. ben, normalement ça marche. Oui. Euh, de, de, de, de doter notre Parlement européen de cette, de ce, cette nouvelle commission. Тази нова делегация е създадена за какво? За да е, наблюдава турските управници ли? в края на краищата целта на нашата делегация, е, ораторката има проблеми с микрофона, до нас не достига звук. move to another mic? Thank you. Donc je rappelais euh, rapidement que euh... Отново да повторя. Нашата делегация е, бе създадена по силата на едно е, предложение от нашата група, защото ние много се безпокояхме за свободата на пресата в Турция и свободата на словото като цяло. И е, не беше целта и единствено да е, наблюдава дали е, процесите там са достатъчно справедливи, това не е целта на нашата работа, но е, по-скоро да е, покаже колко ние сме бдителни, колко внимателно и постоянно наблюдаваме този основен проблем на демокрацията, именно свободата на словето и на пресата. С каква цел? С цел, очевидно, да формулираме най-добри препоръки и да упражняваме пред властите и пред всички действащи лица, които допринасят за разнообразието и професионализма на медиите, да формулираме своите препоръки. И в такъв смисъл трябва да кажа, че коментарите, които се правят от някои колеги, ме карат всъщност да съжалявам, че сме подели тази инициатива. Днес ние имаме за цел като парламентаристи да видим какво можем да направим. А, много са случаите, в които наблюдаваме как хората в Турция се изправят в е, името на демокрацията, правата и свободата на пресата. В края на краищата е, докладът е, визира 2012 година. Доста неща са се случили от тогава. Четвърта реформа има на правосъдната система. В края на кращата е, тук съществува също и въпроса, кюрдския въпрос. Защото е, този въпрос, е, въпроса за сигурността, свързан с кюрския въпрос, всъщност определят цялата ситуация и с пресата, и с кюрдите и журналистите. И ние трябва абсолютно да бъдем внимателни в това отношение, да мислим какво можем да направим в подкрепа на процеса на установяване на мир. Това е което трябва да си задаваме като въпрос. А също така да мислиме и за последицата от е, демонстрациите в Гези парк. Какво се случи? Те, там имаше много сериозно отношение на тези демокра... Е, демонстрации върху положението на пресата, защото 5-6 дни имаше медии, които нито дума не споменаха, а други медии нон-стоп предаваха изображения, сцени от това какво се случваше там. Тоест има сериозен елемент на манипулация. И в такъв смисъл липси, липсва качество на е, независимата информация. И това е въпроса, да има автономност. Няма значение за коя медия става дума. Важно е ние да търсиме автономност на журналистиката, на пресията, на, на медиите в Турция, да има гаранции, да се гарантира професионализма, да има конституционални гаранции за това. Също така трябва да се мисли по въпроса за финансирането, защото председателят прекъсва. Съвсем е, накратко приключвам. Е, министър-председателят, който е твърде авторитарен е, и който се занимава абсолютно с пропаганда, тук казаха колегите, е, смятаме, че вече трябва и да, да се даде възможност то общественото мнение започва вече да се ориентира в това отношение, но е, ситуацията с журналистиката в Турция е шокираща и именно в близките седмици и месеци ние имаме основно задължение в това отношение. Мисля, че добре ви разбрахме. Госпожа Гомеш, заповядайте разбираме <clears throat> основния тенор на, е, тенор на доклада. Това е важен доклад и мисията трябва да продължи, въпреки че провокира някои нагласи срещу Турция. Има много е, смели хора в Турция, които се борят за свободата на словото и на медиите. И за това такъв вид доклади са полезни. Те ще ги ще поощрят тези хода да продължат да се борят. Така че нека продължим. А, Турция трябва да си затрудничим с Турция. Турция няма да изчезне, така или иначе. Тя ще продължи да съществува и ние ще трябва да работим с нея. Господин Танок. Е, Турция е страхотна страна, огромна страна, така е. Сега има проблеми с независимостта на съдебната система, свободата на пресата. Но правителството на Ердоган поставя под въпрос е, светската същност на Турция има законово, законова забрана да се критикуват определени неща. В Турция, например, арменския геноцид или окупацията на Кипър. Има селективно изборно правосъдие, правосъдие по отношение на военните до известна степен. Това буди загриженост. Загриженост буди и доставката на Турция на оръжие към а, сунитите в Сирия и даже в Ирак. И както казах, и както каза а, моят колега Дав, е, Ердоган твърди, че е, Изра, Израел е намесен в е, преврата в Кайро. Е, това е смешно. Освен това, религиозните свободи, особено за християните, не са гарантирани в Турция. Господин Валенса, може би една дума за да завършите. Благодаря. Аз ще... Аз си отбелязах всички коментари, но искам да кажа две неща. Ясно е, че има много неща, които Турция трябва да стори, но има добра воля от страна на властите, добра воля за сътрудничество с мен и нашата делегация. Мисията на делегацията е много точна. Нашият мандат е много ясен. Ние се занимаваме за свободата на медиите и затворените журналисти. Ние не се занимаваме с членството на Турция в Европейския съюз. Така че нека знаем това. Аз имам ясна мисия, ясен мандат и тази мисия искам да доведа до успешен край. Председателят. Благодаря с това закривам заседанието. Ще се видим на 23-24 септември. Благодаря ви. Довиждане.